Уважаеми колеги, мисля, че можем да започнем. Министрите Блум и Казимир ще дойдат след като приключат своите пресконференции. Изчакваме и Евклица Калотус. Мисля, че е добре да започнем. Трябва да приключим в 9 часа. Добре дошли на министрите на финансите, които приеха поканата да участват в това публично изслушване. Днес сме предвидили да разговаряме с седем министри на финансите от Холандия, Гърция, Франция, Италия, Люксембург, Словакия и Малта. Това е една рядка възможност да говорим за възможностите и вариантите за фискален капацитет. Знаете, че бъдещето на Европейския съюз е неясно. Същото въжи за економически и паричния съюз. Създаването на фискален капацитет беше предложено в доклада на петимата председатели. Смята се, че фискалната стабилност, фискалния капацитет е неразделна част от добре функциониращи економически и паричен съюз. Ние заедно с Комисията по бюджети работим по доклад, по собствена инициатива. Знаете, че има двама докладчици съответно, Раймер Бьоги и Перванш Берес. Там се говори за основните стълбове, за функциите на фискалния капацитет, в частност се говори за насърчаване на конвергенцията, за стимулите за реформи, за абсорбиране на асиметрични и симетрични шокове. Между другото, МВФ неодавна публикува един много интересен документ, където се анализират различни варианти, но тук не става дума за технически дебат, а за изключително политически дебат. Ето защо мисля, че възможността да разговаряме с министрите на финансите е изключително важна. От името на Жан Артюи, председателя на Комисията по бюджети, бих казал, че е добре да започнем веднага. Искате ли да добавите нещо, господин председател? Да, също много се радвам на това заседание. Комисията по бюджети може само да си мечтае за такова заседание, да се срещне с министрите на финансите, които отговарят за бюджета. Освен това, ще имаме и други възможности със средносрочния преглед. So. Благодаря. Даваме думата на перваш Берес от името на двамата докладчици. Благодаря. Заедно с Раймер Бъге и целия преговорен екип искаме наистина да благодарим напълно искрено на министрите на финансите, които присъстват тук. Трябва да кажа, че това е до някъде необичайно но когато се разглежда бюджета на еврозоната, наистина е много разумно да се отправи покана към министрите и аз искам да им благодаря за присъствието. Няма да говоря дълго, но разбира се е важно да ви уведомим какво предлагаме ние. Ние сме изработили доклад, на Европейския парламент относно бюджета на еврозоната. Всъщност темата се разглежда отдавна. Не само защото изготвихме този доклад, да не говорим, че беше много важна и по време на финансовата криза. Ние излязохме с инициатива за изработване на доклад относно бюджетния капацитет на еврозоната. Освен това, решихме да работим през последните 2-3 месечия, независимо от изхода от британския референдум. Тази тема не бива да бъде пренебрегвана, независимо от всички други, на които посвещавате своите усилия. В Братислава, разбира се, вие ще стигнете и по-далеч в становищата си, но така или иначе този доклад, по който започнахме да работим през месец октомври, ще ви помогне да подготвите и Европейския съвет в края на годината. Освен това, ще може да се направи следващата стъпка след доклада на петимата председатели. Ние не бива да чакаме да минат всички национални избори, за да приложим тези мерки. Би трябвало фискалния капацитет да се подготви от сега. Освен това, имаме конкретен ангажимент в доклада на петимата председатели. Може би вие ще вземете отношение трансформирането на Европейския механизъм за стабилност, защото в доклада на петимата председатели се предвижда този механизъм да се вгради в общностния метод. Наистина ме интересува и вашето мнение по този въпрос. Thank you very much. Благодаря. Сега ще следваме реда, протоколния ред, който е определен на именно по азбучен ред на държавите. Първият оратор е Евклид Сакалотос, който току-що пристигна всъщност можем да променим реда без проблем. Мишел Сапен. Всъщност аз нищо не разбирам от протокол или а, е, азбучен ред, но след като ми давате думата, ще я взема. Благодаря ви, аз за първи път а, съм сред вас, много ми е приятно и е много хубаво това, което чухме от председателя на комисията по бюджети, че това е един сбъднат сън, сбъдната мечта. Това не се случва толкова често. Надявам се и колегите, които ще се изкажат след мен, да могат да са ви полезни. Първо, нека да поздравим докладчиците е, за тяхната отлична работа. Наистина тази тема се разглежда отдавна, още откакто говорим за паричен и економически съюз. Знаем, че този съюз беше приложен, беше условие за да имаме Европейска централна банка, а всичко това показа, че са необходими ефективни механизми за управление на паричните единици. Същевременно в наши дни виждаме, че има асиметрии. Няма достатъчен баланс, има нови развития това стана особено отчетливо след кризата в еврозоната. Имаше държави членки, които доста се отклониха от критериите, други пък се доближиха една до друга в изпълнението им. Видяхме, че има и разлики в конкурентоспособността, що се отнася до привличането на инвестиции – Перванш Берес с пълно право обясни, че работата е започнала преди да бъдат известни резултатите от британския референдум, защото темата е достатъчно важна, но сега и след резултата от референдума тя става още по-важна. Еврозоната трябва да покаже, че е силна, че може да отговори на предизвикателствата на днешния ден. Необходимо е еврозоната да се усили и да се изпълни механизма, който е предвиден механизма за солидарност. Ние искаме солидарността да се гарантира при изпълнение на определени условия. Може би това, което обсъждаме, е всъщност началото на един многоевропейски бюджет с необходимите инвестиции в държавите членки. Има и други идеи, разбира се, за бюджета. Имам предвид Европейския фонд за стратегически инвестиции, плана и Юнкер. Нещо, което също допринася за бюджетния капацитет и възможността да се откликне на економически промени, както и на цикличните промени. Има обаче няколко висящи въпроса. Може би не знаем отговора, но, но поне въпросите вече са поставени. Като говорим за бюджета, много е важно да има възможност бюджета не само да се изработва, но и да се контролира. Европейският парламент, разбира се, допринася за дебатите по бюджета и неговото приемане, но е много важно да се упражнява демократичен контрол. Може би на нашите граждани понякога им се струва, че няма никакъв контрол, защото те се чувстват твърде далеч от институциите, но да се каже това не би било справедливо. Като говорим за бюджетния капацитет, знаем, че тук отдавна се води дебат. Самият аз имам някои колебания, дали трябва да се приложи изцяло общностния метод или да се намери друг начин на управление, например междуправителствения. Това е големият въпрос по-настоящем. Аз не мога да се произнеса категорично, въпросът е сложен и ще видим как ще се разреши през идните месеци. Същевременно, за да има бюджет, трябва да има източник. Това е всъщност и най-важният въпрос. Кой ще бъде източника на европейския бюджет? Необходимо е следователно да се определи вида бюджетен ресурс дали ще имаме собственици, е, собствени приходоисточници или някакъв друг източник, но отговора на този въпрос е предварително условие. Ясно е, че ако навлезем в дебата чисто институционално, ние няма да намерим доброто решение – ако решим да подходим оперативно, да бъдем много конкретни и прецизни, ако поставим верните въпроси и се опитаме да намерим конкретните отговори от гледна точка на дейности и бързина на изпълнението им, мисля, че гражданите ще бъдат много по-доволни, защото ще видят, че Европа може да работи ефикасно и бързо. Това, разбира се, означава и институциите да работят по различен начин. Ние е възможно най-скоро да кажем какви са инвестициите, които ще подкрепим, какво ще направим, за да намалим безработицата. Ще имаме ли този прак на солидарност за безработните? Ако не дадем отговор на тези въпроси, мисля, че ние ще загубим доверие в нас. Thank you. Благодаря Евклид Сакалотус. Благодаря Роберто. Благодаря на вашите комисии за това, че работите по този въпрос. Много важен е този въпрос и искам да ви представя три причини, защо трябва много сериозно да се замислим за бюджет на еврозоната. На първо място, международната роля на еврото. В миналото съм изказвал критики относно прогнозите за растежа на комисията и на ОИСР. Те са казвали в миналото, няма растеж, защото имаме насрещен вятър, световната економика не функционира както трябва, само че това може да бъде казано от Финландия, от Гърция, от Бразилия, но не и от Европа. Европа не е една малка отворена економика, Европа е една голяма економика и ако световната економика не функционира както трябва, една от причините може да е, че Европа не дава своята дан. В миналото сме имали региони в света, които са функционирали добре или по-лошо, Азиатския регион, Америка. Когато един регион функционира лошо, друг регион трябва да запълни тази празнина. Съответно, ако искаме Европейския съюз да изиграе своята роля, не можем да имаме само излишък по текущата сметка, е, не трябва да има поемане на отговорност относно а, е, търсенето. А, е, по начин, по който малките економики не могат да го направят. На второ място, собствения бюджет на еврозоната. Ако има проблем с бюджета на Тексас, има трансфери, които се правят от федералния бюджет към Тексас. И тексасите плащат по-малки данъци. Ако Федералният бюджет обаче увеличи е, кредитирането и е, има повече облигации. Е, Тексасите в крайна сметка са обезпечени и разходите за тях се компенсират от различни места, от Масачузетс и, например, и от други щати. Значи, когато има асиметричен шок и се стига до рецесия, има ресурси, които се насочват към съответното място и на второ място има солидарност по отношение на плащанията. Идеята е, че Тексас сега е в рецесия, следващия път ще е ред на Масачузетс и така нататък. Искаме да изградим Европа, която да прилича на, на нещо такова. Значи Гърция, Германия, Финландия, могат да са в рецесия в различно време. Третата причина, поради която имаме нужда от европейски бюджет, е така наречена дискреционна фискална политика. Всъщност тук е, правя връзка с първия въпрос, ролята на еврото в е, световната економика. Тук обаче има връзка и с е, правилното търсене на европейско ниво. Има различни външни аспекти. Тук най-важният външен фактор е, че Франция може и да иска да стане свидетел на експанзия. Голяма част от експанзията обаче ще бъде от полза за Германия или Португалия. Португалия и Германия могат да искат да станат свидетели на експанзия. Ползите ще отидат към други държави. Значи решението е ясно. Полза за всички. Това са външните фактори, които трябва да бъдат оползотворени по някакъв начин. Съответно става ясно, че когато има неекспанзивна е, фискална политика, няма как да стигнем до нещо добро. По-настоящем няма начин да се интернализират тези външни фактори, за които говоря. Ако не сме паричен съюз по начина по който Канада е паричен съюз или Германия е паричен съюз по отношение на своите провинции, ако не сме паричен съюз като Австралия, какво да кажем? Ами имаме парична политика, която не може да се справи с асиметричния шок шокове. Не е ясно дали може да се справи и с симетрични шокове, докато не решим проблема с задлъжнялостта, защото паричната политика почти се разпадна. ЕЦБ може да намали е, нивата на лихвите, но това може да не окаже въздействие върху Испания, Португалия или Гърция. Да кажем, че има парична политика. Нямаме възможност за девалвиране, защото сме в един валутен съюз. Нямаме и фискална политика. И какво става? Значи надниците, заплатите са единствения буфер, който може да съществува в европейската економика. Затова замислете те се. Когато говорим за евроскептицизъм, може ли Европа да продължи по същия начин, когато единствения буфер са е, заплатите на хората. Мишел е напълно прав за две неща, поне две неща. Трябва да имаме паричен съюз, който зависи не само от заплатите като буфер, а имаме нужда и от паричен съюз, който да има необходим економически инструментариум, който да може да замени девалвацията като евентуална фискална политика, но в рамките на един демократичен контрол. Значи, ако наистина искаме да се преборим с евроскептицизма в месеците и годините след Брексит, имаме нужда от нещо подобно. Имаме нужда от Европа, която може да откликне на търсенията на хората. Хората трябва да видят, че техните заплати не са единствения буфер срещу кризи, че а, заплатите могат да бъдат вдигани, а не само намалявани и трябва да има политики, които да се основават на демократична отчетност. Това е начина да се избегне евроскептицизма и ако имаме тук а, проевропейци, Европейския парламент трябва да се намеси и да дадем възможност на хората да почувстват нещо реално. Имаме европейски институции, да, те са добри, те са демократично отчетни. Благодаря. Пьер Карло Падуан. Very... Благодаря и благодаря, че ме поканихте да участвам в тази особено важна проява. И трябва да кажа, че аз ценя доклада не на последно място и поради широкия му подход, който някак не личи на пръв поглед от заглавието. Наистина, трябва да, да говорим за един по-широк механизъм на политическо управление. Той трябва да бъде укрепен, предвид и общата несигурност на обстановката в света. С много отказаното в доклада съм съгласен. Позволете ми накратко да се спра на някои от принципите, които според мен са особено полезни за подобряване економическото управление на еврозоната. Първо, е, когато говорим за политика в еврозоната, трябва да потърсим е, баланса, равновесието между националната и европейската политика. Понякога се остава с впечатлението, че независимо от това, че държавите членки членуват в Съюза в една строго регламентирана система, единственият механизъм за корекция остава национален. Тоест, на общоевропейско равнище, независимо от политическата област, липсват инструменти – е, в редица случаи те са необходими. И на второ място, което следва и непосредствено от, от предходното, е, че ако желаем да постигнем напредък в един разширен голям съюз, трябва да вървим успоредно по две линии. Първо, разпределяне на, на риска и компенсиране на риска. Знаете, проблемът възникна по повод на банковия съюз, но според мен принципът е общ и трябва да се приложи навсякъде по отношение политиката на пазара на труда, например. И ще се опитам след малко да се изясня. Third point. Uh, there is, uh, we have to rethink our policy incentives having in mind... На трето място. Имайки предвид тези два принципа, трябва да пригодим политическите стимули. Така, например, аз определено съм привърженик на структурната реформа, като начин да се решат дълготрайните структурни проблеми за ниския растеж – и безработицата, макар и структурната реформа да е само част от решението. Но ние трябва, като политици, да си зададем един въпрос. Какви са стимулите? Политическите стимули за структурна реформа. И в това отношение, разработвайки политическите инструменти, следва да имаме предвид по-сериозно въпроса за стимулите. Винаги съм твърдял, че въпроса за гъвкавостта не се свежда до това доколко строго или, или не така строго се налагат правилата от държавата. Гъвкавостта се свързва именно с стимулите за провеждането на едно или друго действие. Управляването на пазарното предлагане от една страна е само една част от проблем. Не можем да забравим за търсенето корекцията, економическата корекция трябва да е балансирана. И в идеалния случай би трябвало да потърсим една макроекономическа фискална европейска бюджетна политика или бюджетна политика, която да стимулира е, растежа. И как да преразпределим бюджетната позиция на еврозоната между страните с оглед на потребностите на отделните страни от тази гледна точка, позволете ми половин минута да отделя на преформулирането на едно предложение, внесено от италианското правителство. Далеч не ново, прочим, предложение. Известно като, като економически инструмент. Въвеждането, става въпрос, в паричния съюз на Европейския съюз на схема за обещетяване срещу безработица. Защо? Защото един от принципите, който бе е, красноречиво развит от Евклид тук, ако сте в паричен съюз, но не разполагате с фискална политика, за да се справи с сътресение явленията на пазара, единственият корекционен механизъм е пазара на труда. И съответно, заплащането на труда с пряка връзка с безработицата. И значи, ако паричният съюз трябва да бъде, те да се каже, дружелюбен към растежа и заетостта, е необходимо той да разполага с инструменти, които да амортисират, да умекотяват поне част от натиска на събитията. Една от причините за преразглеждане на политическата уредба, на политическото устройство на паричния съюз във връзка и с безработицата е, че говорим за цикличната безработица. Така че цикличната безработица да не се превърне в трайна, да не стане структурна безработица. Та, че много са причините, целесообразно да се говори за реконструирането на паричния съюз. Като се обърне повече внимание на заетостта на пазара на труда в връзка с макроекономическите параметри. И най-сетне да споделя още нещо, с което съм съгласен в доклада – един такъв инструмент би следвало да се справи резултатно и с асиметричните сътресения. Но остават симетричните сътресения, т.е. тези, които, се, е, е, които засягат всички в паричния съюз. И тук можем да, да, да говорим за стимулиране на капиталоложенията, за мобилизиране на е, наличните ресурси в механизма за стабилност. И най-сетне, капиталовложенията е, се влияят от множество фактори. Примерно, ако се очаква растеж на търсенето, ако се очаква определена рентабилност, ако препятствията пред капиталовложенията, свързани с структурните проблеми, бъдат премахнати, доколкото е възможно. И разбира се, хората влагат парите си, ако са уверени в бъдещето, ако вярват в политическата система, в, нейното институционал, в нейната институционална устойчивост. Тък му това някак липсва в момента, това доверие. Благодаря. Благодаря. Пьер Граминя има думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми преди всичко да ви благодаря, да, да ви поздравя за инициативата, да ви благодаря за поканата. Много е приятно да се срещна с неколцина членове на Европейския парламент, с които общувах в продължение на години във връзка с бюджета на Европейския съюз и то в, дух, в духа на конструктивизъм, трябва да кажа. Бих искал да започна с това, че историята на Европа е историята на един прогрес, на един напредък. Като оставим на страна известните несполуки, е, разполагаме с парично-економически съюз, но до някъде сякаш сме сложили каруцата пред коня, въвеждайки обща валута без зад нея да стои една действителна обща економическа политика. И историята ни хвана на тясно, така да се каже. Економическата и финансова криза ни притисна. И сега трябва да е, наваксаме пропуснатото време, което и става през последните години, е, чрез е, една засилена политика на стабилност и растеж. Нашият европейски е, градеж в парично-економическата, градеж в парично-економическата политика се състои от много елементи, липсват редица елементи обаче и, и тези празноти трябва да бъдат попълнени. Ще ми се да се позова тук на Робер Шуман, който казваше, че Европа няма да бъде построена нито за един ден, нито наведнъж. И съответно смятам, че да се постави въпроса за европейски бюджет със собствени приходоисточници, при условията на максимална солидарност, определено е уместно. Това е дългосрочна перспектива, която можем да си зададем. Но ако това е стартова точка на, на всеки един разговор, опасявам се, ще се изгубим някъде по пътя. Следователно, аз бих предложил да се насочим към възможното към онази степен на солидарност, която е по силите ни днес. И да градим камък по камък. Не бива да подценяваме трудностите, пред които е изправена днес Европа, не само заради резултатите от британския референдум, а и като цяло. Нужна ли ни е повече солидарност в Европа? Ще можем ли да мобилизираме 28 или утре 27 държави членки да подкрепят принципите на общото данъчно облагане, това е голяма въпросителна. Еврозоната на 19-те вече е зона на една по-висока степен на солидарност. Разбира се, човек тук трябва много внимателно да си подбира думите. Разбира се, трябва да се обърнем с лице към опасенията, към подозренията на различните страни. И кое, кой е най-големият страх който все още не е, е изречен. Това е страхът похвалната солидарност да се превърне в бюджетни трансфери. Европейската еврозоната да се превърне в зона на бюджетно преразпределение. А, тези, които разбира се съобразяват с положенията на, на пакта за а, а, стабилност и растеж, вече са готови да постъпят по един солидарен начин. Обаче трябва да се търси мярата нали, между едната и другата крайност. Е, и Пьер Карло Падлан тук е, каза нещо, което ми се струва съществено, а именно за успоредицата между усилията. Намаляване на риска от една страна и от друга страна и неразделно с това разпределението на риск. Ако не подходим по двете направления и то бързо, опасявам се, няма да постигнем бърз напредък. А всеки, разбира се, е отговорен за най-вече структурните реформи у дома, а, но предвид а, по-високата степен на зачитане на положенията на пакта за стабилност и растеж, ще трябва вече да се говори и за междудържавна е, солидарност. Е, бих, бих привел тук един от, е, от примерите в отличния документ, който ни е предложен, този така наречен фонд за черни дни, а, е, за, да, който да, да умекоти цикличните или, или нецикличните сътресения. Тук става въпрос за временна, неотложна помощ е, опасявам се, че нещо по-постоянно, по-категорично от това на днешния етап трудно бихме могли да кажем. И с това бих се задоволил да приключа. Благодаря. Благодаря. Едуард Чиклуна има думата. Благодаря ви за поканата. Когато бях тук в качеството си на депутат на Европейския парламент често ме питаха какъв съм бил преди. Аз казвах, работил съм в академичните среди и всеки ми казваше, а това е кулата от слонова кост, ще видиш, кост, ще видиш че тук е много различно. Сега съм министър и ме питат а, къде работи преди това. Аз казвам в Европейския парламент. Отговорът е същия. Да, там всички са идеалисти, докато министрите трябва да са далеч по-практични. Много ми беше приятно да разгледам доклада на Ферванш Берес и Раймер Бъге, защото виждам, че тяхната гледна точка е различна от моята по-настоящем. По отношение на крайната цел, ние сме съгласни. Както в един добър брак се обичаме, между нас има хармония, в това няма никакво съмнение. Въпросът е как да стигнем до целта. Дали да прибързваме и да се оженим от днес за утре или тъй като тези бракове са много нетрайни, да използваме друг начин. Имаше инициативи като укрепване на Банковия съюз, Европейския механизъм за стабилност, Банковия съюз. Всичко това допринася за политиките на съгласуване, но разбира се, новите инициативи трябва все пак да се докажат, да поработят известно време, да озреят преди е, да започнем да мислим за нови институции. Британският референдум показа, че Европейският съюз не е някаква абсолютна стойност, защото ние сме различни. Ние не работим на принципа на Съединените американски щати. Крайната цел е пълна интеграция, но отново въпросът е колко дълго ще работим, докато стигнем до нея. Струва ми се, че все още ние не сме видели плодовете от новата институционална рамка, да вземем тези пакети от две предложения и от шест предложения. Спомняте си как работихме по тези пакети – аз смятах, че заложените мерки са наистина драконови, защото идеята беше, когато държавите членки не могат да се справят или не искат да се справят, ние да изпълни мерки, които да имат строг и възпиращ ефект. След това да се каже, ето, вижте какво се случи на Франция или на Германия, никой не може да се отклони от правилата. Но ето, сега имаме две държави членки, които са нарушили правилата според комисията, макар че самите държави членки не искат да го признаят. Утре ще обсъждаме този въпрос в Екофин. Той е всъщност доста сложен и се намесват множество фактори. Освен това е възможно да имаме и нови показатели, не само правилото за дефицита, може да се приложи и нормата за разходите. С други думи, като говорим за новите предложения и мерки, трябва първо да видим как се изпълняват. Същото се отнася и до банковия съюз. Каза се, никога вече не бива да има бейлаут или спасяване на банки. Правителствата не бива да го правят, но попитайте колегата Пиер Карло и ще видите, че и на този въпрос не може да се даде категоричен отговор. Не става дума за правила, които да се прилагат слепешката. Пак ще кажа, оставете институциите да си вършат работата и тези механизми да проработят, да се развият, когато говорим за конвергенция, данъчно облагане, предоставяне на информация – и така нататък, то всичко това са мерки, които помагат на конкурентоспособността на държавата членка. Както казах по отношение на крайната цел, всички сме на едно и също мнение, но не бива да се избързва. Би трябвало на първо място гражданите да се убедят, че вече въведените мерки наистина работят. В никакъв случай не съм евроскептик. За мен е важно да има един пълноценен съюз, но пак ще кажа, нека дадем време на мерките, които вече сме заложили. Благодаря. Благодаря, Ерун, че ти се присъединяваш. Веднага ти давам думата. Благодаря ти, Роберто. Уважаеми евродепутати, благодаря за тази покана. Тук съм за да говоря за бюджетния капацитет за еврозоната. Искам да благодаря на двамата докладчици от името на парламента. Разговарях с тях преди няколко седмици или месец. Мисля, че вашата работа е изключително важна. Тя проистича от написаното в доклада на петимата председатели. Мисля, че предстои обаче още работа. Знаете, че по отношение на доклада на петимата председатели тази година към края трябва да има една експертна група, която да направи анализ на ситуацията, да подготви почвата за втория етап от доклада на петимата председатели. Вие се включвате в цялото това начинание и това е похвално. Фискалният капацитет е нещо, което е близко до сърцата на много хора. За, за него се говори в медиите, говори се в рамките на економическия и паричния съюз, само че по различни причини. Някои от тези причини се споменават и във вашия доклад. Холандския економист и носител на Нобелова награда Ян Тим Берхем е научил, че ако има много цели и един инструмент, може да имаш проблеми. Ето защо първи въпрос, по който си струва да се замислим сериозно, е дали не очакваме твърде много от един единствен инструмент. Защото ще има конкуренция между инструментите, особено когато искаме да постигнем много цели в много различни области. На следващо място, къде точно да съсредоточим усилията си? В доклада има три основни области. На първо място стимули за структурни реформи. Тази тема получи много внимание в доклада на петимата председатели. Аз мисля обаче, че малко променихме реда. Ние казахме, че трябва да има повече структурни реформи, за да се даде нов тласък на економическото сближаване в економически и паричния съюз и възоснова на това сближаване а то всъщност представлява обръщане на процеса на разединение през последните години, та възоснова на това сближаване можем да преминем към сближаване на политиките, а именно следващите стъпки към завършването на паричния съюз. Точно тук, ако правилно разбирам доклада, е, е, доклада призовава точно обратното да се направи. За да има сближаване, трябва да има инструменти, които да отключат този процес. Не знам дали можем е, да приемем такъв подход. От економическа и политическа гледна точка тук могат да се повдигнат много въпроси. На второ място инструмент за справяне с асиметричните шокове. Ако погледна назад, е, мисля, че подобни асиметрични шокове до сега в историята е имало много малко. Е, бизнес циклите са били удивително симетрични и проблемите през е, последните години се създават от несиметрични политики, най-вече на национално ниво. Финансовите цикли, от друга страна, са много по-разнообразни. Няма един начин да се укрепи а, а, рисковия ни буфер, буфера за запълване на рискове. А, мисля, че трябва да има нещо подобно и това трябва да е конкретна стъпка напред. Е, и в миналото съм казвал, че за да се укрепи капацитета за понасяне на рискове в еврозоната, трябва да има механизми, според които частния сектор да може да поема част от ударите. И ето защо работим по банковия съюз, по съюза на капиталовите пазари, трябва да има допълнителни действия по отношение на вътрешния пазар. На трето място, риск шоковете, по отношение на симетричните шокове, за да се справим с тях, трябва да има капацитет в националните бюджети. Естествено, по-лесно да се каже, отколкото да се направи, но в дългосрочен план трябва на национално ниво, където бюджетите са много по-големи, отколкото на европейско ниво, в тези национални бюджети трябва да има буферен капацитет. Това е дългосрочна цел за всички нас. По отношение на справянето с симетричните шокове и фискалния капацитет, тук трябва да има допълнителни средства. Въпросът е откъде да додат тези средства. Говори се за Европейския механизъм за стабилност, само че той е кредитор, той не разполага с собствени средства, той не привлича данъчни средства. Едва ли се смята, че ЕСМ или МС трябва да стане Европейски валутен фонд. Трябва да се повдигне въпроса от къде идват парите. И тук трябва да се поговори малко повече. Значи, какви трябва да са инструментите, как да ги финансираме, тук трябва да се говори повече и мисля, че тази вечер е мястото за нещо подобно. Накрая политическото измерение. Ако не се лъжа, тази сутрин имаше нещо като симпозиум, организиран от словашкото председателство, посветен на безработицата и една евентуална европейска схема за обещетение при безработица. Интересна идея, но не знам как е във вашите държави. В моята страна системите на социално осигуряване и пенсионните системи са исторически и културно обословени. Те са се развивали в продължение на поколения. И всъщност социалните партньори в моята страна почти изцяло притежават а, а, системите за обещетение при безработица. Дали трябва да има сближаване от политическа и економическа гледна точка, трябва да се позамислим какво ще се случи. В настоящата среда това може да представлява сериозно предизвикателство. Със сигурност знам, че една тема в Холандия е, ще накара хората да се изправят на ногти и това е темата какво ще стане в случай, че Европа се намеси в пенсионните системи, защото пенсионните системи са свързани с нашата идентичност. Ако направите тази голяма крачка към европейски механизъм за обещетение при безработица, не знам какво ще се случи. Това е интересна идея за бъдещето, но трябва да има повече економическо и финансово сближаване преди да преминем към нещо подобно. Нека да продължим работата, нека да продължим дебата, нека да е, наистина да има сближаване. Европа наистина трябва да стане машина за конвергенция, преди да има политически стъпки към допълнителна интеграция. Благодаря, Петър Казимир. Благодаря ви. Извинявам се за това, че позакъснях. Разбира се, след това трябва да благодаря за поканата. В качеството си на министър на финансите съм тук, а не като председател или президент на Екофин. Какво да кажа в началото? Европейския съюз и еврозоната трябва да започнат откровен разговор за бъдещето. И темата за възможните макроекономически стабилизатори е една от темите на такъв един разговор. Неизбежна тема на разговора за бъдещето. Добре знаем обаче, че по този въпрос решението трябва да бъде взето с консенсус. И няма съмнение, че това ще ни се отдаде твърде трудно. Не очаквам кой знае какъв пробив да бъде постигнат през едните месеци, но по-добре да се подготвим от, от рано, отколкото непрекъснато да изоставаме от събитията. Знаете, даваме си сметка, че фискалният капацитет е тема за, от средносрочен план, но това, което днес изглежда средносрочно, може да се превърне в дългосрочно а дългосрочното лека по лека да се превърне в невъзможно. И след някоя друга година отново да, да, да седим тук около маста, в малко по-различен състав, опасявам се, е, и разговорът да бъде далеч по-песимистичен. Налице е определена економическа логика е, в основата на, на необходимостта от инструменти за преодоляване на симетричните и несиметричните сътресения е, в економически и паричен съюз. И разбира се, фискалният капацитет е жизненно важен елемент. Стабилността от друга страна на еврозоната е съществено важна за стабилността на целия Европейски съюз. И от това следва, че факторите е, на бюджетната стабилност е, са от значение за целия Европейски съюз. Особено след британския вод. Е изключително важно останалите 27 държави членки да са единни. И също така е, прискърбно е, трябва да подчертая, че предложенията за общ фискален механизъм се свързват, отново, за съжаление, трябва да кажа, с липсата на бюджетна дисциплина и незадоволителни темпове на реформи. Значи, фискалният капацитет като инструмент може да бъде успешен само ако солидарността бъде тясно свързана с отговорността. Значи, трябва да се въведат ясни правила за преодоляване на моралния риск и е, на опасността е един бюджетен трансфер да се превърне в, е, в дарение. Е, ние също така сме готови, без предубеждение, да обсъждаме различни видове, е, различни форми на, на инструмента. Както току-що каза колегата, е, и във връзка с инициативата на Пьер Карло Падуан, е, подета в, в Милано, е, специално европейска схема за обещетяване за обещетение за безработица, но трябва да стане ясно, че такава една европейска схема не би подменила националните схеми. Не би, не би се стигнало до една единствена национална схема в Брюкс. Значи, става въпрос за допълнение, а не за подмяна. Сега, за сега, разбира се, този разговор е по-скоро от академичен, от, е, от е, теоретичен интерес. Е, но нищо не пречи да помечтаем за една по-целесъобразна, по-разумна интеграция в бъдеще. Времената са трудни, предизвикателни и за мен трябва да се започне с постигането на широко съгласие за необходимостта от бюджетен или фискален капацитет като такъв. И вече оттам нататък трябва да се мисли за нормативната уредба. Толкова за сега. Благодаря. Мерси. Alors nous allons passer maintenant. Благодаря. Сега ще преминем към въпросите на докладчиците в Сянка. Трябва да кажа, че не разполагаме с много време. За това ще помоля всеки да се съобрази с ограничението от две минути за изказване. В противен случай няма как да приключим заседанието в 9 часа. Секрет от името на ЕНП. Благодаря, господин председател. Когато говорим за бюджетния капацитет на еврозоната, първият въпрос – за мен е, е защо го искаме, какъв го искаме, как да подобрим реалната економика. За да имаме истински бюджетен капацитет, трябва да помислим кои са първопричините за кризата. Твърде малко конкурентоспособност, недобра банкова система, това за което говори и господин Деселблум. Да започнем с конкурентоспособността. Как бюджетният капацитет ще помогне на държавите членки да станат по-конкурентоспособни, да се изпълнят тези толкова необходими структурни реформи, описани в препоръките за отделните страни. Необходимо е да се помисли за финансови стимули, може би чрез бюджетния капацитет да си зададем и въпроса защо Франция толкова трудно се справя с структурните реформи. След това вие, господин Падуан, казахте, че трябва да има по-голяма гъвкавост е, за да стигнем до структурните реформи, но на мен ми липсва логическата връзка. Повечето от тези структурни реформи не струват кой знае какво. За това и вашата обосновка не ми се струва но особено логична. Има още един въпрос. Вие говорите за начина на изразходване на парите, но основният въпрос е откъде ще дойдат тези пари. За това ще ви попитам, особено министрите на държави, които са нетни плаци, откъде ще дойдат парите за Европейския съюз – колко е готова да плати вашата държава членка? Как ще го обясните на гражданите във Франция, Люксембург, Холандия? Как ще ги убедите да плащат за по-бедни граждани на други държави членки? Както това беше по кризата. Наистина ние имаме асиметрични е, сътресения, но също така и много важни слаби места. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Ван Велсакер. Благодаря, господин председател. Може би трябва да започна с принципа Тиндел, посочен от господин Деселблум. С други думи, трябват ни толкова инструменти, колкото са проблемите – Колегите, които разсъждават дългосрочно за еврозоната, може би подценяват нашите проблеми по-настоящем, а те се дължат именно на фискалните правила, прияти от Мастрих нататък. Подписалите Мастрихския договор просто не бяха разбрали какви са заложените проблеми. Ако нямаме достатъчно инструменти на разположение, ще трябва да огъваме наличните инструменти до степен, в която вече ще е невъзможно да обясним какво правим на обикновения гражданин. Затова моят въпрос към вас е следният. Смятате ли, че един разумен бюджетен капацитет наистина ще ни помогне да решим тези проблеми и да обясним на обществеността какво правим? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос. Правилата срещу дискреционните правомощия. Ето споменават се системите за прехвърляне на данъци, за отпускане и вземане на заеми, както и бюджета на маката еврозона. Но има и елементи, които може би изискват промяна на договорите – повече свобода на действие. Откъде да започнем? Това е въпросът ми. Наистина, чухме страховете, че от една страна не може да имаме съюз на прехвърляне на средства, не че то е нещо лошо, но става дума за обществени блага. Има ли конкретни обществени блага за еврозоната, за които трябва да говорим? Благодаря. Господин Кьомел, благодаря ви. Вече чухме доста аргументи. На мен ми се иска обаче да говорим не само за идеите и моделите. Важно е какви са цифрите в тези модели. Спомена се съюзът на прехвърляне на средства, но пък аз ще ви попитам каква е альтернативата на този съюз и какъв е резултатът от него. С други думи, нека да дадем количественото измерение на всички тези идеи. Аз прочетох доклада, в който се говори е, за суми от порядъка на 1 до 7% от БВП. Същевременно, ако говорим за 45 милиарда и съответно 1% от брутния национален доход, въпросът отново е откъде ще дойдат тези пари, кой ще взема решенията и кой ще решава кои проекти да се финансират – Разполагате ли с хора с достатъчно добра репутация, за да можем да кажем, че те наистина могат да вземат решенията за еврозоната? Всички тези въпроси ще трябва да получат своя отговор преди да се даде пълен карт бланш чрез законодателен акт и бюджетен механизъм. Не бива да храним на празни надежни. Видяхме и трагичния резултат на британския референдум. Да не говорим, че се казва едно, след това хората гледат данните и не могат да разберат всъщност за какво става дума – би трябвало много ясно да обясняваме какво се опитваме да постигнем и след това да говорим за бюджета. Госпожа Киркоронен Вернер. Благодаря, господин председател. Сигурна съм, че всички сме съгласни, че по-настоящем еврозоната не представлява съвършен валутен съюз. И повечето от нас сме съгласни, че сме на кръстопът. Или ще се интегрираме и ще задълбочим нашия политически съюз, или ще се случи нещо друго. Искаме повече пазарна дисциплина. В Финландия ние проявяваме сериозно критично отношение към допълнителната интеграция и към фискалния съюз. Питаме се дали това е необходимо. Става дума за увеличаване на солидарността и това води до много юридически и политически е, проблеми. Освен това може да се подкопаят пазарите. Няколко въпроса първо към господин Такалотос. Смятате ли, че еврозоната и общия бюджетен капацитет, смятате ли, че те двете ще са решения на проблемите? По-настоящем така наречените трансфери не водят до съответните резултати. За съжаление, гръцкият народ го изпита на гърба си. Доколко е реалистично, смятате, е, че други държави ще се откажат от а, е, своите правомощия по отношение на бюджета в полза на един суверен. Друг въпрос имам към господин Дейселбол. Готов ли сте да обмислите евентуални альтернативи на тази политическа интеграция? Альтернативи, които да дават възможност на една конкретна държава членка да напуска еврозоната, без да трябва да напуска Европейския съюз, в случай, че пожелая, естествено. Благодаря. Сега не, не ми остава друго, освен да дам думата на докладчика в сянка от групата АЛДЕ в Комисията по бюджета и това съм самият аз. Господа министри, е, вашите изказвания проявяват е, известно съзвучие, но, но и е все още по някои аспекти очевидно е необходимо да се разговаря. Когато бе създадено еврото, възникна въпроса дали то да бъде снабдено с економическо, финансово, бюджетно управление или това да стане чрез някакъв правилник. И се предпочете правилникът. И това е пакта за стабилност и растеж. Това съглашение. Този правилник, правилата, разбира се, бяха нарушени. И то не веднъж, но не бе предвидено наказание. И следователно можем да кажем, че днес нямаме нито правилник, нито управление. И следователно проблемът за бюджета е проблемът за политическото управление на еврозоната – и е, откровено казано, е, има такива, като нас, е, които смятат, че този въпрос наистина трябва да бъде обсъден, тъй като в противен случай еврозоната няма да изпълня. Тя и не изпълнява целите, които са били заложени в този замисъл. Следователно, трябва да започнем с насърчаване на онези страни, които са готови да търсят конвергенция помежду си. Как според вас, вече въпросът ми към вас е, как според вас може да се осигури такова, е, такова сближение, такава конвергенция? На второ място, как биха могли да се прехвърлят правомощия на еврозоната, е, така че е, е, държавите членки фактически да възложат на еврозоната управление, което по-настоящем попада в периметъра на техните правомощи. И на трето място социалното измерение. А просто а, не е възможно, за, за, за сега поне не можем да си представим а, а, а, социално-економическите партньори в еврозоната да а, се срещат на общоевропейско равнище, на равнището на еврозоната, за да могат да разговарят като равностойни партньори с държавите, участващи в нея, така че еврозоната да се превърне в един оптимален економически механизъм. Давам сега. Впрочем, неколцина от поканените колеги депутати не са тук. Фабио Демаси има думата. Благодаря, господин председател. Един от министрите говори за това какво прави успешния брак. Нека да ви напомня, че МВФ е в един неодавнашен доклад е, предупреди, че може да сме много близо да ни трябва само един шок, за да стигнем до един много болезнен развод. И този шок, това сътресение може да бъде италианския банков сектор. Аз съм съгласен, че паричната политика трябва да бъде е, неутрализирана, само че това не трябва да стане чрез затягане на коланите е, структурните реформи май също много не успяха, е, не знам. Затова искам да попитам следното. Ако обвържем фискалния капацитет е, с същите структурни реформи, от които в Гърция има вече болезнен опит, не трябва ли да се предвиди нещо за неутрализация защото виждате, че има мерки, които сериозно пречат на потреблението, търсенето от страна на обикновения човек. На второ място към финансовия министр на Франция. Еврозоната е хетерогенна и знам, че не може да има голям съюз на трансферите, не може да има нито от политическа, нито от економическа гледна точка, защо Германия да казва на Франция или на, на Гърция какво да прави. Та не трябва ли да има някакъв вид все пак трансфери, за да може да се справим с дисбаланс? Знам, че много от проблемите в еврозоната са свързани не само с публичния дефицит. В случая с Ирландия и Испания, например, ставаше дума и за частен дефицит. Еврокризата, знаете, ни върхлетя с голяма сила. Не трябва ли съответно да се намесим и да намерим решение на проблема с частната задлъжнялост? И накрая по отношение на фискалния капацитет, въпрос към всички финансови министри. Ще бъдете ли готови да проявите иноваторство и да намерите някаква възможност за повече публични инвестиции, да се намери нещо като златно правило за инвестиции? И накрая към италианския финансов министр. Има ли достатъчно фискален капацитет Италия, за да се справи с тази дългова криза, която в момента се приближава към нея? Благодаря от името на ГУЕ, господин Пенито. Благодаря, господин председател. Аз а, говоря от името на колегата всъщност. Вие казахте, че Франция и Германия не са изпълнили своите ангажименти по дефицита но от това нищо не следва. Следователно тук има несправедливост. Оказва се, че този, който е виновен, всъщност нищо не плаща, а плаща този, който ще дойде след него. Ние със сигурност казахме, че искаме да укрепим модела на приходоисточниците за Европейския съюз. Искаме да има разпределение на бюджетния капацитет. Не бива корпорациите да избягват данъчното облагане, що се отнася до вноските от държавите членки. Тук също те трябва да се определят в зависимост от съответния капацитет на държавата. Би трябвало да се мисли за дългосрочни инвестиции и един въпрос към вас, господин Дейсел Блум, Един от петимата председатели всъщност сте е, вие. Не би ли трябвало да мислим за механизъм, при който никой не е изоставен? Мерси. Благодаря. Ернест Маргала има думата. Благодаря, господин председател. Видяхме, че има много различни ситуации в държавите членки, но в моята група ние смятаме, че е необходимо колкото се може по-бързо да се работи по този бюджетен капацитет от всички нас. За това става дума. Веднага ще премина към основното. Имам два конкретни въпроса. Първо към господин Дейселблум за конвергенцията. Ние имаме в момента механизъм, който е прият и той би трябвало да се справи с асиметриите. Например, реши се, че Испания трябва да бъде санкционирана заради свръх дефицита. Същевременно обаче аз не чух да се говори и сигурно никога няма да го чуя, а именно да се говори за обратното, когато баланса по текущата сметка е много добър. Какво става в Германия, в Холандия, защо едни от асиметриите се санкционират в определени държави членки, а други държави членки се оказват ненаказани. Интересуваме също така и заетостта. Може би трябва да се помисли за създаване на Европейски фонд, в който всички да внасят, да се задържат държавите членки и да имаме общи фискални институции. Защо не? Всъщност това е третия път и трябва да кажа, че МВФ го разглежда много положително. Накрая искам да ви попитам дали вие смятате, че бюджетният капацитет се съчетава с тъй наречения фискален дъмпинг, на който сме свидетели по-настоящем? Как ще прекратите тези практики? Благодаря. Господин Айкхаут, благодаря. Благодаря на министрите за това, че са дошли тук да поговорим по тези толкова важни въпроси. Ценя високо. Когато ви слушам, ми се струва, че сме съгласни относно общия принцип за фискалния капацитет, но някои от вас казват, е да, ама колко бързо да действаме, какви са приоритетите, какво да направим първо. Господин Скиклуна и господин Дайселблум казаха, че първо трябва да има сближаване и след това трябва да има други инструменти. Господин Цакалотос каза нещо много интересно. По-настоящем с много малко, много ограничени възможности за парична политика, за, за фискална политика. Е, поемането на рисковете от страна на частния сектор е на много ниско ниво и съответно всички удари ще бъдат е, поети от обикновения човек и неговата надница. Това ясно показва, че нямаме много време за дълги дебати, защото докато се говорим, може да се случи нещо извънредно и съответно ще трябва да се говори по-рано за съответните инструменти. Господин Дайсаблум каза, нека първо да приключим банковия съюз е, и след това да видим какво ще стане с европейската схема за гарантиране на депозитите. Само, че този инструмент също няма да бъде готов за няколко години. Там също много ще се говори. Затова си мисля, че ако ще говорим по всички тези въпроси и ако не искаме надниците на хората да са основния буфер, трябва да действаме малко по-бързо и искам да чуя какво смятат господин Шиклуна и господин Дайселблом. Нека те да кажат малко за това, че трябва да се направи нещо бързо, а не само да се говори за другите аспекти. И към всички министри. Много е добре, че си говорим тук в Европейския парламент, но основният въпрос е как да се говори по тези въпроси и в националните парламенти, защото аз съм съгласен, че ако продължим да си говорим само тук, всички ще се провалим. И затова искам да ви попитам как да прехвърлим този разговор в националните парламенти. Благодаря. Думата има Марко Вали. Той ще говори от името на своя колега Марко Дзани. Ако искате, може да говорите 4 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на министрите, че се отзоваха на нашата покана да разговаряме. Един европейски гражданин чул казаното от министрите на финансите, би изпитал сериозни съмнения – за успеха на начинанието, с което сме се захванали през едните години, за успеха на Европейския економически и паричен съюз. Понеже, говорите вие едни и същи неща, но, както каза господин Граменя, със създаването на еврото, каруцата е турена пред коня. И сега сме изправени пред дисбаланси. И най-сериозният дисбаланс днес е, наблюдаваме в германската економика. С е, огромно положително салдо по текущата сметка и съответно е, по е, бюджета, за разлика от всички останали държави членки. И следователно Германия би трябвало да се нагърби с отговорността си към економическия и паричен съюз. Просто трябва да стане наясно, че когато имаме фиксиран валутен курс, т.е. когато имаме единна валута, не може да не се стигне до това. Германия трябва да си поеме отговорността. Европа е в спешното отделение. Е, и Германия е, би трябвало да се нагърби с отговорността си. И вероятно този фискален, този бюджетен капацитет в Европейския съюз би бил начин да се помогне на изпадналите в економическо затруднение части от еврозоната. Нали, имаме е, огромни проблеми с безработицата, с, с бюджетния дефицит. Къде е прословутата европейска солидарност при това? Като ги питам хората за солидарността в еврозоната, те какво ми казват? Давате пари на заем на Гърция, за да си плаща лихвите по старите кредити. Това е европейската солидарност. А къде остана обикновения здравен, здрав разум? И трябва, да, трябва да търсим дългосрочни решения и, и, и те са още повече неотложни, понеже ако еврозоната се разпадне в безпорядък, да, е, трябва да търсим един е, организиран демократичен механизъм. Вижте, вижте какво стана с е, британския референдум, вижте какво става в някои от страните извън еврозоната. Надигат глава политически сили, е, които с един референдум утре ще кажат, стига толкова, времето изтече, най-малкото трябва да се обсъжда този въпрос, вместо да се повтарят едни и същи стари неща като някаква мантра. Нали, трябва да се говори за еврото. Аз от, от години скромно се опитвам да, да, дали, скромния ми глас да, да бъде чут. Въобще във вашите средища някой някога опитва ли се да обясни тези неща. Вие ежедневно се занимавате с тези въпроси, а те някакси не попадат в е, големия обществен дебат. Благодаря. Така, имайки предвид, че времето напредна, няма да можем да изслушаме други. А, извинете. Е, Жералд Ханеманс. Анеманс. Благодаря ви, господин председател. Не знам дали а, а, съзряхте символ в случилото се днес а, тази вечер. Знаете, когато в, в театъра, знаете, упадъкът, разрухата се символизират с изкачането на шута на сцената, който се провиква някой да угаси лампата. Тук, знаете, преди малко угаснаха светлините и аз съм склонен да гледам на тази техническа случайност в този символичен смисъл. А ако оставим на страна техническите проблеми е, с осветлението, нали, имахме банковата криза, след това Великобритания гласува да излезе, безработица, а вие си говорите по един и същи стар начин, сякаш нищо не се е случило. Фискален капацитет, казвате, и продължавате да обсъждате фискалния капацитет, без изобщо да е ясно дали е възможно това или не. А не бива да забравяте, че все по този стар начин не може, че в интерес на стабилността би трябвало да се приемат неотложни мерки за укрепване на еврото. Вие, разбира се, нямате демократичните основания, нямате демократичните правомощия да действате по този начин и затова трябва да се мисли. Бях преди малко в комисията по конституционните въпроси на Европейския парламент. Е, утре ще се разговаря за евентуално изменение на договора за Европейския съюз след британския референдум чрез конвент. Никой обаче от държавите членки няма да тръгне по този път. Утре някоя друга държава членка ще тръгне да излиза от Съюза и вие все така ще я карате, сякаш нищо не се е случило. Благодаря. Микрофона на... Да, сега ще изслушаме министрите, казва председателят. Предлагам им да се изкажат в обратния ред на реда, в който направиха встъпителните си изказвания. На, на вас оставам, господа министри, да прецените колко дълго да се изказвате. В крайна краща във ваш интерес е да си тръгнете по-скоро. Господин Казимир има думата първи. Така, ще се опитам аз да отговоря все пак на въпроса как, е, откъде да се намери този фискален капацитет. Такъв е въпросът. Аз съм доста... Всъщност аз не съм сигурен, че сме стигнали все още до този етап в разговора. И мога единствено да повторя, че първо трябва да постигнем съгласие относно необходимостта от такъв фискален капацитет, понеже сега тук, които сме седнали, мисля, можем да постигнем консенсус до някъде. Но, но не зависят нещата само от нас около тази маса. След това вече трябва да се види формата, функциите и така нататък. Вече източника, ресурса за този фискален капацитет е последния въпрос. Ой, Сега може да прозвучи малко еретично от моя страна, но, но лично аз бих приел и дългово финансиране. В някои държави членки въпросът би бил крайно деликатен е, някакъв нов европейски данък. Това би било също лесно. И, е, мога да, да спомена и, и, и, и Марио Монти, неговата група, която в продължение на десетилетия вече работи за намирането на нови приходоисточници за е, собствен фискален капацитет на Съюза. Позволете ми да се спра на още нещо за евентуални промени за стимулиране на инвестициите. Днес му разгледахме този въпрос за второто направление, втория стълб е, по инвестиционния план и за преодоляването на, на препятствията е, които е, стоят пред инвестициите. Вече значи, набаляване на административната тежест, имаме проблеми от друга страна с Евростат. Значи, прозрачността на Евростат е голям проблем. И с това ще се занимаем през едните месеци. Мисля, мисля това е достатъчно. Мерси, Благодаря, господин Гизенблум, има думата. Е, благодаря. Аз няма да отговоря, не, не мога да отговоря на всички въпроси, това ще ни отнеме часове. Е, е, но, господин Мюресон, вие питате какви структурни реформи биха могли да бъдат обезпечени от този инструмент. Това е местен въпрос. Според мен е, е, е, много от структурните реформи е, имат смисъл сами по себе си. Те бързо дори е, минават на вноска към бюджета. Всичко, разбира се, зависи от разработката. И после някои структурни реформи са изключително непопулярни от политическа гледна точка, понеже засягат отдавна придобити права. Или а, не се сещам сега как, как се казваше или такива корпоративни стари интереси, наследени и прочие, които не искат да се откажат от, от, от правата си. Ам, и за това вече фискалният капацитет в подкрепа на определена структурна реформа би могъл да свърши работа за една или друга страна. Още от години е, започна разговора за връзка евентуално между структурните фондове и е, или е, европейския фискален капацитет от една страна и програмата за реформа от друга, т.е. някаква обвръзка между финансиране и политика. Но, но много не. структурни реформи колкото искате. Така че не им вярвайте на унези, които твърдят, че може да извършите структурна реформа, само ако имате първо парите да ги похарчите. Не. Не е вярно. Има положителен опит в това отношение, но разбира се, нещата зависят от разработката. На господин Ван Тайцага бих искал да отговоря на главния въпрос, който той зададе, така, основен въпрос, дали този инструмент би, би ни а, помогнал, а, би упростил нещата и нещата биха станали по-прозрачни за гражданите, вероятно не. Като всеки механизъм за солидарност и този механизъм за солидарност трябва да бъде строго регламентиран. Трябва да са ясни правилата за това. Преди всичко кой участва и кой не участва. След това възниква въпроса кога кой ще има право на подкрепа. При какви условия? На трето място, какво ще изискваме от дадена страна, преди тя да може да тегли, например, средства от схемата за обещетение за безработица. Вероятно ще и се наложат някои структурни мерки на тази страна, да да преодолее тя трайната безработица, значи права и задължения. И, и когато говорим за солидарност, аз винаги смятам така. Трябва да им се дадат права на хората, но да им се иска. Не може само да вземеш, трябва и да даваш. Лесно ли ще бъде, просто ли ще бъде, да го обясним на хората? Вероятно не. И друг един въпрос, който сега мен лично особено ме занимава. Ако тръгнем напред, постигнем някакъв политически компромис. да съчетаем права и задължения, съчетаем намаляването на риска с разпределението на риска, би било, би било много хубаво. Ако разбира се, след това всичко това се изпълни и всеки се придържа към договорката, а не а, при възникване на, на, на първия проблем а, да, да, да се върнем на пазарлъка, до, добри ли са тия правила или не. Вие може а, нощем да, да ме бутнете, да ме събудите а, и, и, и да почнете да говорите с мен а, за това дали даден механизъм, дадено правило е добре а, разработено или не. Обаче, когато имаме криза, когато проблемът е неотложен, има много неотложни проблеми в еврозоната. И когато проблемът е неотложен, просто няма смисъл всеки път да се предоговарят правилата. Дайте да се опитаме да ги следваме правилата, които имаме. А по-нататък, като отмине бурята, винаги ще можем да се пазарим за правилата. Да, ако тръгнем към разговор по, относно този инструмент, те първа има още много да се говори, аналитична разработка, ще трябва все пак да внушим известно доверие, че сме готови да, да приемем, да се съгласим помежду си, че, че е, можем да се договорим. Или нали? че ще можем да изпълним постигната договореност. И въпросът е фундаментален. Е, така, извиняйте, че съм, може би звуча прекомерно откровен, но, но това особено ме занимава днес. Изпълнението на постигнатите договорености. Това е в основата на доверието между страните. Благодаря. Да, стига толкова, казва ораторът на френски. Не, не, добре. Ако искате още нещо да ни кажете, не дайте, аз не ви прекъсвам. господин Едвард Сиклона. Благодаря ви. Струва ми се, че в момента еврозоната страда от много сериозен дисбаланс и ние се опитваме да намерим решения и на моралния риск. Не знам обаче дали това не е твърде амбициозна цел за момента. Има решения на подобни проблеми, както единия механизъм за преструктуриране, но нека първо се убедим, че той наистина работи и едва тогава да преминем към следващия етап. В крайна сметка, ние винаги обвиняваме Германия, винаги казваме, че те са свързани с морален риск, но вземете Малта, която е една много малка економика, и въпреки това, е, ако говорим за солидарност, ние допринасяме 3,3% от нашия БВП по МФС и МС. Как мога да го обясня на своите граждани, на гражданите на нашата страна? като говорим за решения, трябва да мислим не толкова за количеството, а за качеството. Не ни трябват нови решения, преди да видим как са изпълнени вече приетите. Този следобед в съвета ние обсъждахме инвестициите. Всъщност, оказва се, че собствените ни правила всъщност пречат на инвестициите – Държавите членки са готови да инвестират повече, но ние сме им вързали ръцете. Нека да разгледаме вече създадените от нас системи и регулацията. За мен всъщност големият въпрос е въпроса за баланса между държавите с излишък и с дефицит. Защото дефицита на, едини, на едните е излишък при другите и въпреки това непрекъснато се упражнява натиск единствено върху държавите в дефицит. Никой не казва на държавите с излишък, че те също трябва да поемат част от товара. И тук би могло да се работи много преди да търсим някакви нови решения. Благодаря. Пиер Граменя. Благодаря, господин председател. Може би трябва да кажа, че бю... проекта за бюджетен капацитет е изключително амбициозен. Видяхме, че има множество различни елементи, които се обхващат в този проект – затова, може би, най-добре е да мислим за солидарността, да видим какво ни обединява. Но ние чухме едни много различни мнения за това какъв ще бъде този бюджетен капацитет. Необходимо е да се стремим към солидарност. Но каква ще бъде тази солидарност на 19-те ли? Нека не забравяме, че ние сме 28 или бъдеще 27. Показаното за инвестициите. Наистина този следобед ние ги обсъждахме. Необходими са ни повече инвестиции във всички европейски държави – през последните 10-15 години не е инвестирано достатъчно. Ето това е един общ проблем и бихме могли да набележим съответните общи цели. Доклада на петимата председатели също съдържа много съществени идеи. Един от тези петима председатели е днес сред нас, Ерун Дейсълблум, който е и председател на Еврогрупата. Защо не се опитаме да изпълним допълним някои от текстовете в доклада на петимата председатели. Като чили в този доклад се говори от една страна за краткосрочните цели, които не изискват промяна на договорите и от друга страна дългосрочните цели, които изискват такава промяна. Ясно е, че е много трудно да се променят договорите. Затова нека първо видим как можем да изпълним своите краткосрочни цели, да работим стъпка по стъпка и да изпълним някои от тези амбициозни идеи. Благодаря. Благодаря ви. Карл Падуан. Благодаря ви. Ще отговоря на конкретно поставените към мен въпроси съвсем бързичко. Първо, трябват ли ни пари за структурните реформи? Не, но парите помагат. Има и някои допълнителни съображения. Имам предвид казаното от Дейсел Блум. непосредствените цели. Мога да ви дам пример със собствената ми страна. Отражението на структурните реформи е много по-голямо, когато има допълнителен фискален стимул. Освен това, Обещетенията за безработица също бяха обвързани с отворен тип договори. Има най-различни примери. На второ място попитахте защо ни е необходим този бюджетен капацитет. Говорихте за европейското обществено благо и аз съм съгласен с вас. Отново мога да ви дам пример. Миграцията – Ефективното управление на миграцията означава да управляваме обществените блага. С други думи, трябва ни система. Система, която да помогне на интегрирането на бежанците в економиката. трябва да мислим за баланса между живота в собствената ти страна и възможностите за работа. Това е само един пример. Един пример, който показва, че е необходимо колективно действие. Следователно, този капацитет. На трето място говорихте, че в Италия може би отново ще има банкова криза. Аз ще кажа не. Не предстои такава банкова криза. Имаме проблем с ликвидността, но проблемите, които се представят в медиите, просто са абсолютно преувеличени. Необслужваните заеми, за които се говори в пресата, всъщност са много по-малък проблем от това, което се представя. Разбира се, необслужваните заеми също трябва да бъдат обслужени. Необходими са ни инструменти най-вече за ускоряване на съдебната работа. трябва да се мисли и за това как да се увеличат печалбите при тези процедури. На второ място, необходими са ни колективни инструменти и за работата с необслужваните заеми. Но когато говорим за банки, ние говорим за частния сектор. Ясно е, че тук не могат да се използват парите на данакоплаците. Не мисля, че този бюджетен капацитет трябва да се обвърже с нови правила за банките. Накрая, необходимо е да има механизъм или принцип на предпазливост. да може да се прибегне до съответния инструмент, когато той е необходим. Мерси. Сега давам думата на господин Евклид Сакалотос. Благодаря. Е, в златните времена, които според е, моите е, деца са 90-те години, макар че за мен това са времената на Робин Худ и на Крал Джон. Можеше да се мисли за конвергенция. Основният инструмент в това отношение бяха структурните фондове. И тук не ставаше дума само за солидарност. Е, имаше интерес. Т.е. ако моя партньор не благоденства и моя износ няма да върви. След това обаче променихме е, тези политики. В е, епохата на неолиберализма решихме, че няма нужда от структурни фондове, а ще разчитаме на, на, на частни фондове. Съответно парите потегляха към съответните държави чрез частни банки. Това създаваше проблем, съответно, например, за немските или за холандските продукти. Имаше конвергенция, по-голямо сближаване, но системата се разпадна. В момента Севера не демонстрира никаква солидарност. Той печели. Печели много и има капиталови потоци от юг на север. А, а точно обратното, според основната економическа теория, е в основата на конвергенцията. Парите да отиват от е, богатите към бедните. В момента се случва точно обратното. Пиер, други колеги, дамата от Финландия попитаха какво да правим с солидарността. Ами първо трябва да определим дали имаме общ интерес. Всички ли искаме да сме богати и да благодействаме заедно? Ако не отговорим на този въпрос, центробежните сили ще продължат да действат там трябва да започне дебата. Значи трябва да се запитаме дали имаме общ интерес, дали искаме всички да се развиват. Аз мисля, че модела на настоящия век не беше правилен. Той се разпадна. Търсенето е важно, структурните форми винаги работят, когато има по-голямо търсене, защото хората са по-готови на иновации, да приемат нови технологии, когато губят работните си места. Те са по... А, те приемат рискове по-охотно, когато а, работата им не е заложена на карта. Само, че пазарите не решиха проблема в тези 8-10 години преди кризата. Ето защо има нужда от елементи на положителна интеграция. Трябва да има нови институции за иновации. Трябва да приемем някои идеи от този доклад. Но можем да го направим и така приключвам. Можем да го направим само ако направим и вземем това общо решение. Дали Благоденствието на цяла Европа зависи от благоденствието на всички европейци. Ако решим, че това не е така, можем да оставим всичко на разпада, да преминем към това да се починим на центробежните сили, Германия и Холандия ще се върнат към своите валути, всички ще се върнат към своите валути, Германия и Холандия ще имат силни валути, всички останали, например, няма да имат толкова силни валути, но нека да се върнем на солидарността. Дали общото ни бъдеще се основава на факта, че благоденствието на всички зависи от благоденствието на отделния човек? Ако не дадем положителен отговор на този въпрос, можем да си пишем колкото си искаме доклади, но всичко ще се разпадне. Мишел Сапан. Благодаря. Благодаря, аз съм последен, но не отговарям аз за това закъснение. Първо, Евклид е прав въпросът за общия интерес. Аз мятам, че има общ интерес помежду ни. Инак, защо сме тук? Защо сме европейци? Защо изобщо говорим? За това, което можем да направим в економиката, в бюджета, в паричната област. Ние защитаваме общ интерес. Общен интерес е напредъка, благоденствието, интереса на бъдещото поколение да живее малко по-добре, и, с, и, и по-заможно от предходното поколение. За това става въпрос. Тук, разбира се, бяха зададени много въпроси, имаше и противоречия. Е, как кажа, това е предимство на един такъв открит дебат. Бих искал да кажа няколко неща. Дали бюджетният капацитет противоречи на паричната политика? Отговорът е не. Паричната политика има своите успехи. Аз, впрочем, бях министър на финансите още когато се сключваше Мастрихския договор. Знам какво стана от тогава, от тогава насам. Паричната политика си работи, само че тя сама по себе си не стига. На второ място, дали бюджетната политика или бюджетния капацитет противоречи на структурната политика? Отново не. Структурната политика е необходима, абсолютно, безусловно необходима за, в интерес на всяка от страните. И тя не може да бъде подменена от бюджетна политика. И аз ви каня, господине, елате във Франция да видите, че ако у нас реформите са трудни, както прочим навсякъде, те все пак се вършат. Независимо от дебатите и съпротиват. На трето място. А, можем да говорим за фискална, економическа или социална конвергенция при наличието на бюджетен капацитет. Можем, разбира се. Необходима е конвергенция конвергенция структурна и друга. А, отново, освобождава ли ни наличието на бюджетен капацитет от необходимостта да обвързваме отговорността и солидарността по категоричен начин? Не, не можем да говорим за солидарност, ако всяка от държавите прави каквото си иска. Можем да говорим солидарно само ако всяка държава е достатъчно отговорна да спази постигнатата договореност. Но разбира се, ако се изпълняват задължения, да трябва да има и солидарност. И вече бюджетният капацитет, капацитет е допълнение. Нещо свръх всичко това, необходимо към днешна дата, според мен, за да гарантираме успеха на общия си проект. Благодаря, господин министр, господа министри. На този етап, госпожо докладчик, е, да ви дам думата за една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря, господа министри, къде отидоха госпожите, да да знам, някой ден можем да имаме и госпожа министър на финансите. Аз а, а, а, а, смятам, че колегата съдокладчик ще съжалява. Наистина беше изключително богата дискусия. Европейският парламент си задава въпроса за бъдещето на еврозоната по своя инициатива. И това е нормално, защо? Защото теоретиците, откакто се говори за бюджет на еврозоната, за парично-економическа политика, се говори за нуждата от бюджет на еврозоната. Доклада Вернер, доклада Мардоган и кой ли не, доклада на МВФ, който излезе още днес. Така че това не е някаква фикция, това не е лобито на Европейския парламент, което, видите ли, ние си търсим с какво да си заемем времето, Очевидно е, липсват средства, инструменти за корекция. Имахме структурните фондове, нямахме еврото. Спомням ли си, да си спомним доклада Делор. Доклада Делор още казваше, че когато се премине към еврозоната, към еврото, ще трябва да се коригират структурните фондове. Но не всички влязоха в еврозоната и се породи е, известна такава мъглевина, известна неяснота. Имаме еврозона, нямаме бюджет на еврозоната, структурните фондове циркулират между едните и другите. Извинявам се, нали, е, колегата е, Едуар, който ми е приятел, каза, нали, трябва да, заре, да, да зарежем двупакета и шесто пакета, и всичко ще тръгне по мет и масо. Но не, Вижте, ние трябваше да минем през тези договорености, за, за, да, за, да, за да стане ясно, че просто затягането на гайките не върши работа. Има правила, никой не ги спазва. Какво правим? Въвеждаме още по-строги правила. Най-накрая ще трябва да си дадем сметка, че еврото само по себе си не върви кой знае колко добре. И значи ще трябва да се промени логиката на правилата. И това тъкмо предлагаме ние в доклада. Полезно предложение, мисля, правим. Да се отиде, прочем, отвъд доклада на петимата председатели. Знаете, той предшества британския референдум. Сега нещата са по-други. Да се помисли за един кодекс за конвергенция. Споменахте го. Виждам, господин председател, вие с прекрасните си големи черни очи искате да ми внушите от разстояние да млъкна. Но аз не мога да не кажа, господин председател, че няма да, да, да прескочим трапа, така да се каже, докато вътре в еврозоната не се намери път към конвергенция. Държавите членки трябва да се вдъхнат, да се, да се проникнат от решимост да вървят една към друга с еднакви критерии. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Съдокладчик. Благодаря на всеки от вас, госпожи и господа, господа министри. Днес, когато е дошло време всеки да бръкне в джоба си, става по-ясно от, от когато и да било сега, че солидарността има смисъл. Ние, парламентаристите, смятаме за неотложно да се разговаря за еврозоната, за нейното управление и нейния бюджет. Господа министри, благодаря на всички ви. Напомням само, че утре сутрин имаме заседание в 11.30 до 13 часа в зала Ян 4Q2. На заседанието ще разгледаме изменението и допълненията към проекта доклада и ще се опитаме да набележим първите компромиси.